I... Уважаеми колеги, бих искал да открия заседанието ни, като приветствам с добре дошъл негово превъзходителство Ибрахим Алджафари, джафари министър на външните работи на Ирак, който се предружава от други високопоставени лица – Основната тема, която ще обсъдим е Даеш. Борбата срещу Даеш от няколко дни върви голяма военна операция, целта на която е да освободи Мосул от Даеш. Това е много сложна военна операция. Тя ще отнеме време. Нека се надяваме, че хуманитарните проблеми ще бъдат минимални и че ще могат да бъдат контролирани. Знаете, че има сили на армията на Ирак, на полицейските сили на Ирак, които участват в операцията. Нека да извлечем полки от предходни подобни ситуации, да се подготвим за справяне с хуманитарните последици при подобни големи военни операции. Господин министър, имате думата да направите е, встъпително изказване, след което колегите ще имат възможност да ви поставят въпроси. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب في هذا اللقاء دبر دين на всички и добре дошли на днешната ни среща тук в Европейския парламент, Дома на народа. Тук се чува народния глас. Тук бива чут и гласът на всички народи по света. Парламентите са трибуната, които позволяват народния глас да бъде чут. Парламент е под властта на правителството. Парламента дава и основните насоки за работа на правителството, след като се вслуша в народния глас. Парламент изразява волята на народа. Няма разлика между народите. Има разлика между политическите партии. Народите винаги са близки едни като други, без значение какво е географското им местоположение или религиозните им виждания. Аз представлявам иракският народ и се намирам днес тук в Дома на Европа. Този европейски дом не бе създаден за една нощ. Тази институция и целият Европейски съюз се зародиха след векове на битки и кръвопролития. Европейските столици в миналото познаха битките между отделните държави. Втората световна война ви позволи да си вземете необходимите полуки. От много дълго време, от време на време, се появяват различни сили, които си позволяват да се опитват да се наложат над останалите. Даеш е нова сила, но имайки предвид начина на действие на тази групировка, не можем да кажем, че това е ново явление. Това явление се наблюдава в историята под различни имена. Това е една отклоняваща се сила, която напада хората, без значение дали те са деца, жени или възрастни хора. Това е сила, която желае да има кръвопролитие. Ето защо отговорът срещу една такава сила трябва да бъде на необходимата висота. Той трябва да бъде международен, защото Даеш не е само враг на Ирак. Даеш е враг на човечеството. Той е наш враг, както и ваш. Това е предизвикателство както за нас, така и за вас. Даеш се опитва да действа във вашите столици по начина по който го прави у нас. Тази групировка се опитва да избие жените ви по начина по който го направи у нас. Тази групировка желая да посегне на честа на жените, както посегна на честа на жена ми. Тази групировка посяга на децата без значение къде се намират. Ето защо войната, която водим срещу Ислямска държава, има за цел да защити човешкото достоинство. Това е една реална и оправдана война, в защита на човешкото достоинство. Никоя друга война не е оправдана. Останалите войни са географски или политически. В този случай обаче водим война срещу тези, които се опитват да потъпкат човешкото достоинство. Мусул е вторият по големина град в Ирак. Но нека да не забравяме, че в рамките на военната операция не Мусул е мишената. Мишената е силата на злото в лицето на ислямска държава. 6000 години назад, ако се върнем, ще видим, че тогава е поставено началото на човешката цивилизация – и тя се е зародила там, в Мусул. Сега Даеш се опитва да нападне човешката цивилизация, превземайки Мусул. Над 100 народности са представени в региона на Мусул. Там има американци, канадци, европейци, както и представители на арабските държави. Не дайте да се очудвате. Склонността към тероризъм не е специфична за нашия регион. Тя е характерна за целия свят. Тези хора понякога притежават националността на големи европейски държави, но те по никакъв начин не защитават ценностите на тези държави. Ние познаваме вашите държави посредством ценностите, които защитават вашите парламенти, вашата цивилизация, вашите неправителствени организации. Всички те подкрепиха операцията срещу Даеш. Военната операция, която се води в момента, не засяга само иракското правителство и град Мусул. Това е една човешка битка. Борбата срещу Даеш трябва да се води на световно равнище. Това е война, която се води навсякъде по света. Бойното поле е във всяка една държава и всичко започна на 11 септември в Нью Йорк. След това се прехвърли в Мадрид, в Марокко, в Близкия изток. Тази битка в момента се води в Сирия и в Ирак. Това е, може би, най-голямата война, пред която е било изправено човечеството. Имало е и предишни войни, които са били жестоки, но те никога не са били насочвани срещу децата. Никога преди войните не са имали за цел да насилват жените, след което да ги изгарят. А именно това се, чувств... се случва в момента с тюркменските жени. Ето защо според нас това е война, която има за цел да защити човешкото достоинство. В този случай ние не защитаваме само Ирак, защитаваме всяко едно човешко същество, където и да се намира то по света. Това е свещена война срещу тези, които очернят човечеството. Може би тази война ще бъде дълга, защото това е война, която има за цел да защити цивилизацията срещу силите на злото. Тези сили на злото са водени от агресия. Може би войната ще ни струва скъпо, това най-вероятно ще бъде така. Най-голямата тежест пада върху Ирак. Хората там биват насилвани, кръвта им се пролива, имуществото им се разграбва. Но както знаете, Ирак е богата държава. Ние имаме много източници на петрол. Това е страната на Тигър и Ефрат. Страна, в която се развива туристическа дейност, развива се и селското стопанство. Днес обаче ние се намираме в извънредни обстоятелства. Цените на петрола спаднаха а цената на военните операции се увеличи. Това неизменно доведе до дефицит в бюджета на правителството. Ето защо благодаря на всички правителства, които предоставиха помощ на Ирак. Ирак никога няма да забрави тези, които го подкрепиха в тази изключително трудна ситуация. Както каза моят приятел преди малко, много сходни случаи се срещат навсякъде по света, но всички ние трябва да се изправим заедно срещу Даеш. Ако не успеем да го направим, тогава Даеш ще властва навсякъде по света. Даеш води борба с всички европейски столици. Това е война срещу жените ни, срещу децата ни. Трябва да се изправим, за да може да се опълчим на този враг на цивилизацията и на човечеството. Предполагам, че очаквате днес да ви говоря за Мусул. Това е вторият по големина град в Ирак, вторият по големина след Багдад, намира се в североизточната част на страната. Аз съм дипломиран от медицинския факултет на университета в Мусул и познавам населението на този град. Познавам не само академичните среди, но и обикновените хора, които живеят там. Мусул е известен с своят медицински факултет – най-известните лекари и генерали в армията са родом от Мусул. Мусул бе отнет от Ирак от терористите. И това стана с подкрепата на някои други държави. Местното население се съпротивлява и това доведе до масови екзекуции. Въпреки всички тези страдания, този град продължи да се съпротивлява. Ето защо дойде крайно време Мусул отново да влезе във владенията на Ирак. Местното население изповядва различни религии, там се срещат различни етноси. Разполагаме с конкретен план за отвоюването на града. Имаме и план за насочването на хуманитарната помощ, както и план за пренасочването на евентуалните бежанци. Предвидени са и медицински услуги. Всичко това вече е планирано и организирано. Направихме го в сътрудничество с нашите съюзници, а именно европейците, австралийците и американците. Днес бих искал да благодаря горещо на всички наши приятели. Уверявам ви, че веднъж след като победим, тази победа ще бъде от полза за всички ни. Благодаря ви. For... Ние също ви благодарим за встъпителното ви изказване, с което откриваме дискусията. Шестима колеги са заявили желание да се изкажат. Станаха вече 7, 8, 8 колеги. Разполагаме с половин час. Затова нека да се придържаме към регламент от 2 минути на изказване, за да може Негово превъзходителство да отговори на поставените въпроси. Господин Адаксон има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, ваше превъзходителство, господин външен министр, за това, че дойдохте в Европейския парламент в тези трудни за вашата страна времена. Европейският парламент в началото на февруари на настоящата година прие резолюция, относно положението в Ирак е, и в частност положението на младсенствата. НП, най-голямата политическа група в е, парламента, която представлявам, беше инициатор на резолюцията. В нея е, ние посочваме жестокостите срещу младсенствените групи и ги определяме като проява на геноцид от страна на Ислямска държава. На този фон искам да поставя въпроса на местно, за местното население, за местните малцинства и какво би се случило след освобождаването на Мусул. Какво е необходимо, за да могат християните, сирийците, калийците, както азирите и туркмените, например, да се завърнат в зоните, от които са като долината Нивеле и други. Това е изключително важен въпрос. Знае, че има проблеми, има предизвикателства. За нас би било много интересно да чуем вашето мнение по този въпрос. Как може да се разреши тази ситуация след освобождаването на Мусул? Благодаря, господин Кан, за две минути. Благодаря, господин председателю. Ваше превъзходителство, е, искам да ви поздравя с добре дошъл. Искам също да ви поздравя за вчерашната успешна среща Европейския съюз и Ирак в рамките на съвета. Това, което става в Мосул, битката срещу Даеш, ако надяваме се да постигне много бърз успех. Ние сме обезпокоени за хуманитарното положение и за беженците, какви мерки е предприело вашето правителство към момента за решаването на този проблем. Бяха обещани средства, които да подпомогнат решаването на проблема, но какво ще се направи, за да стигнат тези пари до нуждаещите се? И още нещо. Въпроса за мълцинствата, както говори преди мен и колегата ми. Този сценарий с Даеш, това, което стана на ранните етапи в Мосул, беше свързано с усещането за сектанство между различните общности, какви стъпки бяха предприяти, за да не се допусне подобно нещо отново. Всички общности, и мълцинствата, и мнозинството да се чувстват неразривна част от а, Ирак. Аз съм посещавал а, Арбил, запознат съм с ситуацията на място, усилията на кюрдското правителство а, за справяне с беженците. Един от проблемите, който беше очертан, е недоразумения, свързани с финансирането и споровете с централното правителство. Благодаря, господин Коза, за две минути. Благодаря ви. Няма да са ми необходими толкова минути. Имам три въпроса. Първо, както и колегите, искам да попитам какъв е състава на военните сили, които а, се борят за освобождаването на Мосул. Също какви са целите за въздушната кампания? Не получаваме достатъчна информация. Как се сравнява тя с информацията за Алепо? И на трето място, очевидно, коалицията отваря коридор, за да могат хората да отидат в съседните държави. Можете ли да потвърдите тази информация? Мисля, че противното би било скандално. Госпожа да Билер, zu uns gekommen sind, um mit uns äh, Госпожа Локбилер, господин министър, добре дошъл. Радвам се, че сте тук, за да осъдим тези въпроси съвместно. Имам два въпроса към вас. Първо, Какви са военните действия, които се водят за освобождаването на Мусул? През септември Фалуджа беше освободена. Имаше доста нарушения на правата на човека. масови убийства и прочие. Иракското правителство каза, че ще разследва случаите и няма да допусне подобни в бъдеще. Сега се води битка за освобождаването на Мусул. Вашето правителство каза, че ще направи необходимото някои шиитски милиции да ни участват в процеса. От Reuters разбираме днес, че народните мобилизационни сили са решили да станат на страната на иракската армия за западната част на Мусул. Това означава, че имате не само бойци на Даеш, които ще бъдат засегнати, но ще бъдат засегнати и много граждани. Как ще коментирате това съобщение? Господин Калдо. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте тук. Ваше превъзходителство. Радвам се за напредъка на Пешмерга и на другите сили на място. Имам един въпрос по отношение на Турция. Напоследък ставаме свидетели на напрежение между вашето правителство и турското правителство, особено с оглед на опитите да се освободи Мусул. Мусул е втория по големина град в Ирак и там има голямо тюркменско мълцинство. На лице са и милициите Ахаш Алшади. Някои ги считат за инвазивна сила. Те са готови да се борят срещу турските войски. Има маневри, които се извършват и не е ясно дали ще бъде позволено да се извършват тези маневри. Като си има предвид цялото това напрежение и като си има предвид какви коментари направи Ердоган, какво смятате? Ще има ли някакво споразумение? Какви са отношенията ви с Турция? Ще има ли някакво споразумение с кюрските бойци? Втория ми въпрос е свързан с положението в Сирия. Там също има иракски милиции, различни бригади, които идват от Ирак. Те допринасят за разширяването на този конфликт в Близкия изток. Искам да попитам какво смятате вие а, относно Сирия и какво ще стане с а, усилията на вашето правителство. Следващия оратор. Благодаря. Добре дошъл на министъра. Взимам повод от казаното от господин Касталдо. Ердоган заяви неотдавна, че, цитирам, Турция и САЩ обсъждат възможността за съвместна военна операция срещу Ислямска държава в Ирак. Вярно ли е това? Вярно ли е и онова, което чуваме, а то е много сериозно за цивилното население? Чуваме, че Ислямска държава вероятно използва химически оръжия че тя има на разположение такива оръжия. Какво ще кажете и за онези около 2500 чуждестранни бойци, както ги наричаме? Те ще избягат ли в Сирия? Водят ли се някакви тайни преговори да се спасят тези хора и да бъдат прехвърлени на друго място? Къде ще отидат те? Ще създадат ли допълнителна заплаха за Сирия? има едно конкретно лице, за което се смята, че е напуснало Ирак и е отишло в Сирия. И накрая, вероятно се има предвид Абу Бакар Ал Багдади. И накрая искам да попитам Какви са рисковете за италианското присъствие? може да има нападение и мисля, че се води пропаганда срещу италянското присъствие в района. Благодаря. Добре дошъл, Ваше превъзходителство. Три въпроса. На първо място. Иракското правителство дало ли е инструкции на армията, за да се избегнат жертви сред цивилното население? Вие познавате Мусул. Има ли места, където хората да се скрият или ще бъдат изпълнени? ползвани като човешки щитове от ИД. На следващо място. Народните, така наречените народни мобилизирани сили, които са основно шиити и се бият на страната на правителството. Погрижили ли сте се да няма зверства, насочени срещу населението на Мусул? На следващо място ролята на Турция. Неодавна Ердоган заяви, че Ирак е част от Велика Турция. Какво очаквате от Турция и от какво се опасявате във връзка с Турция? Благодаря. Кати Пири. Благодаря. Добре е дошъл в Европейския парламент, господин министър. В момента тече операция по освобождаване на Мусул. Желаем много успехи на Обединените иракски сили, в които влизат и бойците Пешмерга, както и други видове групи. Колегата Касталдо говори за напрежението между Багдад и Анкара. Последните новини показват, че има турски военно-въздушни сили, които участват в а, атаката срещу Мусул. Има хиляди иракчани, които бягат в Сирия. Много от тях пристигнаха вече в един лагер в тази страна. Други чакат на границата стотици хиляди. НПО ни казва, че условията в тези лагери са много тежки и се очаква стотици хиляди души да поемат по този път да избягат от Мусул? Има ли план за всички тези цивилни лица, които бягат от Мусул? Благодаря, господин Ван Бален. Благодаря, господин председател. Чест е за нас, че министъра е тук. Един въпрос. Руснаците се намесват в региона, САЩ, Иран, Турция, те също, както и много други. Целта е една да се унищожи ислямска държава и да се премахне окупацията. Как виждате взаимодействието между тези държави? Защото те не само, че не работят една с друга, ами понякога подкопават усилията си взаимно. Какво смятате вие по този въпрос? Благодаря, госпожа Гомеш. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Преди година бях в Ербил. Тогава бойците Пешмерга се подготвяха да отидат в Мусул, но много искаха да получат подкрепа от сунитите, защото искаха да избегнат ситуация, в която ще има отмъщение и проява на реваншизъм. Сега имаме ли широка коалиция? Тя ще издържи ли иракската армия? Ще успее ли да се справи с причините, поради които Мусул падна. По отношение на ролята на Турция, какво смятате, що се отнася до помощта от а, Турция към Даеш? Смятате ли, че става дума само за удържане на кюрдите или има териториални амбиции, както и амбиции свързани с водните източници на Ирак и на Сирия. Какво ще направите, за да гарантирате безопасността и да възстановите районите, в които могат да се заселят младсинствата Синджар, Нове и така нататък? Благодаря, господин Лиц. Аз се казвам Арне Лиц. Аз съм член на германските социал-демократи. Много съм благодарен за това, че сте в нашия парламент. Искам да допълня казаното от госпожа Гомеш. Какво да направим с завещаното ни е, наследство? Какво да направим с помирението? Как да помогнем? Споменахте ролята на ислямска държава, причините за нейното появяване, дадохте ни цялостната картина – какво да правим с Сирия, с, с силите, които действат там? Как да постигнем правосъдие за всички в международен план? Ирак част ли е от се Международен наказателен съд? Смятате ли, ако не сте да се присъедините, защото ние трябва да въздадем правосъдие за всички престъпници? Европейския съюз стъпва на върховенството на закона – Искам да разбера какво смятате за бъдещето на Ирак, на Сирия, какво смятате за правосъдието, което трябва да бъде въздадено на всички в Ирак. Благодаря и ви желая всичко най-добро. Благодаря. Много въпроси бяха зададени. Повечето от тях засягаха положението в Мусул. Има и други въпроси, които много си приличаха. Например, тези свързани с Турция. Заповядайте, Ваше превъзходителство, Ваше рете. Благодаря за поставените въпроси. Десет души поставиха въпроси е, и те се спряха на почти всички аспекти на сегашната ситуация. За да отговоря на тези въпроси, ще е необходимо много време. Затова ми позволете да бъда по-кратък в е, изказването си. Относно ситуацията в Ирак и малцинствата. Ние ги наричаме малцинства. Ние приемаме това понятие, но не става дума за малцинства сами по себе си. Те са важни за Ирак. Това са числени малцинства, но културата, тяхното наследство, отпечатъка, който са оставили, ги прави а, голяма сила. Малцинствата имат а, да играят а, а, изключително важна роля. Ние се гордеем с а, това, което допринасят те. Има стабе, християни, езиди в въоръжените сили. Те също а, имат а, свои а, места, където да изповядват своята а, религия, джами, църкви. и а, това, което се нарича мълценство, имат а, представителство в администрацията, в правителството, а, всички религии, всички етноси в а, Ирак са представени в а, държавните институции. А, в Синджар, знаете ли какво стана там? Там имаше нападение а, срещу момичетата, имаше продаване на момчета. Не се прави разлика между мълценствата, когато се говори за а, иран, иракчани. А, защитава се цялата страна. Не говорим за мълценства. Това е културно понятие, цивилизационно понятие и от незапомнени времена. Ирак се представлява от всички тези мълценства. Още преди векове се говори за човешки права. 3000 години преди е, е, Христос се говори за права на човека. И всички участници в тази иракска мозайка винаги са е, живели съвместно. Иракчаните никой не са си поставили въпроса кой какъв е, кой е християнин, кой е езиди. Всички иракци сега са на прилец, прицел а, от страна на Даеш. А, това не е битка срещу а, дадена религия или етнос. А, това е война срещу човечеството, срещу иракските граждани, които а, са миролюбиви. Това е война а, между доброто и злото някои от силите на злото действат чрез силата на оръжието. Тюркмените също са допринесли много. Те са понесли доста страдания по времето на режима на Садам Хюсейн. Всички иракчани, независимо от своето вероисповедание, допринасят за бъдещето на Ирака. Искам да подчертая, че хуманитарната дейност е важност. Ние се опитваме да намалим броят на лицата, които трябва да напуснат домовете си по време на тази операция. Не става дума само за освобождаването на Мусул. Разбира се, ние сме се подготвили за битката, ние вече я водим, след което трябва да преминем към следващия етап. Ние бихме искали Болшинството от е, жителите на Мусул да останат е, в домовете си, но те трябва да имат е, достъп до здравеопазване, до образование за децата си. И подготовката за битката върви ръка за ръка с предоставянето на социални услуги в тази трудна ситуация. Всичко това е взето предвид при подготовката. Ние също се опитваме да отчетем в максимална степен хуманитарните потребности за цивилните лица. Два милиарда долара средства бяха предоставени от Обединеното кралство, от САЩ, допринесоха също с големи суми. Не забравяме и за Европейския съюз и помощта, която предоставя 100 милиона евро бяха предоставени от Съюза. Всичко това се отчита. Тези средства се изразходват съгласно изискванията на донорите. Независимо от етническата или религиозна принадлежност, аз изпълням, че през втората половина на 60-те години Имаше много добро взаимодействие между различните е, етноси и вероисповедания в Мусул. Даеш е, казва, че защитава сунитите. Сунитите обаче нямат нищо общо с това. Те не са искали нищо подобно. Провинция Замбар е, е судитски, Салада също. А претекстът, използван от Даеш, че иска да защити сунитите, и за това окупираха а, този град. Но това а, бяха лъжи, на които не трябва да се вярва. Що се отнася до конфликта между правителството и провинциалните а, правителства, това е нещо от миналото. Това е зад гърба ни централното правителство, федералното а, правителство се а, е в много добри отношения с а, провинциите. Въпроса за разпределението на петрола е уреден. Правителството съумя да тушира конфликта относно състава на иракските въоръжени сили. Министерството на отбраната се ползва от доброволци. Има също наборници. Асистани. Това е много уважавана на личност. Също заявиха, че от тази религиозна група също искат да участват. Министерския съвет също и ръководството на въоръжените сили. بالسابق لم يكن هناك طائفي أقول لكم بصريح العبارة Искам съвсем откровено да кажа, няма междурелигиозна война в иранското общество. Иракчаните се състоят от Арабия, сунити, туркмени, язити, но те не са в гета, те съществуват съвместно във всички провинции. Няма нито една иракска провинция, в която да няма представители на всички общности, на всички вероисповедания. Не смятай, не вярвайте на медиите. И иракчаните живеят мирно, съвместно. И това е нещо, което се предава от поколение на поколение. Аз съм от Карбала. това е свето място за шиитите, нещо като Ватикана на шиитите. И не изпадайте в заблуда. Не вярвайте на всичко, което ви се казва. Ние положихме доста усилия да подготвим офанзивата за освобождаването на Мусул и правим максималното, за да защитим цивилното население, без да правим разлика между сунити и шиити. Сунитите и шиитите живеят добре съвместно Същото въже и за останалите етноси. фронта за народна мобилизация приема иракчани независимо от тяхното вероисповедание и етнос. Не може да се а, а, каже в театъра на бойните действия трябва да се прави това или а, трябва да се прави онова. Отделните хора могат и да грешат, но а, идеите остават. А, дали правителството е правило разследване, да, прави го и налага санкции на всички, които а, са извършили престъпления. Вие те питахте дали шиитските милиции искат да участват в а, освобождаването на а, Мусул. Ние имаме а, иракски военни сили, а, които се а, командват а, от а, иракчаните. Да, пашмерите също са на терена също има народна мобилизация с участието на всички етноси. Има а, на ролите по един хармоничен начин. Относно отношенията между Ирак и Турция. Ирак винаги е се отнасял с уважение към Турция и не действал в ущърп на Турция. аз а, Бях първия, който а, се обади а, на турския министър-председател в трудния а, момент и заявих нашата подкрепа. А, ако има сили, които искат да променят а, режима в а, Турция по демократичен начин, ние бихме зачели това, но никога няма да признаем а, един военен преврат Няма да позволим на никоя съседна държава също да накърнява суверенитета на Ирак, Иран, Саудитска Арабия, Ковейт, Сирия, Турция, всички съседни държави, както и Йордан, са държави, с които поддържаме много добри отношения, но никога не бихме позволили те да нарушават суверенитета ни. Имаме консултанти, от е, Европа, от САЩ, от съседните държави, които са само съветници. Те идват а, с виза в Ирак а, а, и остават толкова, колкото е валидна визата им. И те действат по начин, който не накърнява суверенитета ни. Имаме а, такива съветници. Относно тюркмените, те също са част от социалната тъка на Ирак. Те са представени в парламента, в правителството. Те участват в битката ни. Имаше а, критици срещу Ал-Абади от определени общности или личности. Не съжаляваме, че това е така, но нямаме а, време да отговаряме на всички тези критики и в частност на критиките на президента Ердоган. Ние имаме много добри отношения с Турция. И искаме да поддържаме тези отношения такива и в бъдеще. Тероризмът вреди на всичките, всички наши държави. те действат срещу Сирия, както и срещу Ирак. Дали има чуждестранни бойци, които участват в битката? ние искаме да си сътрудничим с западните страни, но не искаме на наша територия да има военни бази. Ние разчитаме на много приятелски държави, но не искаме да се създават оси, независимо какви са те иракски, руски или прочие. Кюрдите в Ирак са неразривна част от иракските военни сили. и са под командването на иракската армия. Имаме планиране не само на военно равнище, но и на парламентарно, на политическо, на административно равнище. Губернатора на Мусул все още е на поста си. Има също и съвет на провинцията. проблема с границите ни с Турция и с Сирия. Знаете, че някои елементи влязоха в Ирак през тези граници, но Ирак не е слаба държава. Ние сме жертва на тероризма, така както и другите държави но благодарение на нашите славни бойци ние се противопоставяме на тероризма и няма никога да приемем чужда намеса. Относно преходното правосъдие, колегата, който постави въпроса и излезе междувременно от залата, става дума за следното. Необходимо е да се следва пътя на правосъдието. Ние много реалистично гледаме на въпроса. Ние сме за това да има преходно правосъдие и да бъдат предприяти всички мерки в тази област, както и в хуманитарната сфера. Ние искаме да изградим в Ирак върховенство на закона, това а, беше подчертано още при осъществяването на превод, прехода в а, Ирак. И върховенството на закона трябва да се гарантира на всички нива, така както е в Европа. Това не е нещо, което е станало за една нощ и в Европа. Необходимо е време да се премине през различни етапи в е, Ирак е, ние също се надяваме да постигнем е, максимална социална хармония, економически напредък. Русия и Иран дали са ни помагали с Западната коалиция получаваме подкрепа само по въздух, но не и по суша. Бойците пешмерги участват в бойните действия, но те са иракчани. Те ни идват отвън. Те са иракчани. Те защитават своята държава и своята територия. Въпросът за защитата на цивилното население. Ние сме планирали всичко това. Съжалявам, че трябваше да говоря толкова бързо, но бяха поставени много въпроси и то сложни въпроси, а не разполагаме с достатъчно време да им отговорим. Ако имате други въпроси, аз съм на разположение да ви отговоря тогава, когато ще разполагаме с повече време по някой друг повод. Преводачите останаха по-дълго от предвиденото. Виждате, че има много въпроси. Това подчертава интереса ни. Ние искаме да получим директна информация от източника и именно това ни предоставихте вие. Благодаря ви за посещението. Колеги, ще се срещнем отново.